за външните работи. Господин Хан, имате думата. Thank you, Mr. President. Благодаря, господин председател, господин министр, дами и господа. Всички с ужас станахме свидетели на начина по който туристи бяха разстреляни на плажовете в Тунис. Ние обаче застанахме зад Тунис. Ние първо бихме искали да изразиме своята симпатия и своята почет към, прият... към семействата и приятелите на загиналите. Тунис избра пътя към демокрацията и за това има удари по е, туризма, който е един от приходите и в Тунис. Демокрацията в, в Тунис е много крехка, тъй като все още са необходими допълнителни смели реформи, консолидиране на конституционните разпоредби и мерки в помощ на младите хора. Ние помагаме на Тунис от 2011 година, от 2011 година и ще направим всичко, за да помогнем и на правителството, и за да могат европейците да продължат да посещават Тунис и е инвеститорите да инвестират, за да може страната да се развива спокойно и в сигурност. Атаките срещу в Суса бяха едно улицтворение на опасностите, които грозат тази страна. Е, прави правителството в е, момента разработва цялостна програма за сигурност и превенция, за да може да се отсигурят сигурност и безопасност за гражданите, като същевременно се е, спазват човешките права, така както са записани в Конституцията на страната в политическият контекст, в който имаме правителство, което желая да направи реформи, ние ще приложиме една широкообхватна реформа за подпомагане на страната. Част от тази програма ще бъдат мерки за борба с тероризма и за е, възвръщане доверието на гражданите към демократичните институции. Заедно с е, е, координатора за борбата с тероризма, господин Декерков и външната служба за външна дейност на Европейския съюз ще приложиме и използваме всички възможни инструменти за подпомагане на страната, за да може тя да се бори с радикализацията и за да използва максимално механизмите за сигурност и безопасност. Госпожа Мокерини написа писмо на министър-председателят с предложение. Аз също се обърнах към министъра на външните работи веднага след атаките в СУС, като а, изразих нашата под, а, подкрепа и го уверих, че ние ще предоставиме а, нашата помощ на страната, за да могат мерките, които те са предприели, да е, се превърнат в успешни мерки до края на годината. Разбира се, това е един дългосрочен процес и Европейския съюз трябва да е единен в подкрепата на демократичното и плуралистично правителство в Тунис, за да може е, то да е, заедно с обществото да подсигури и демократичното развитие на страната. Ние трябва да бъдем до Тунис в този демократичен преход. Тоест, ние всички, държавите членки, трябва да предприемеме действия, за да постигнем е, убедителни резултати. Финансовата помощ е от голямо значение – за 2015 година една голяма сума е отпусната за Тунис, но същевременно ще търсиме и други начини за допълнително а, помагане, подпомагане на страната. В момента разполагаме с едни 300 милиона, като обаче тази помощ може да се увеличи в близките години Необходимо е, е средствата да бъдат абсорбирани по правилния начин, а не просто е, да изсипваме пари, които да не могат да бъдат използвани целесообразно. Трябва но нашата помощ трябва да бъде бърза и за това трябва да действаме и гъвкаво, но същевременно и да планираме добре своята помощ ще има и допъл... доп... ще има и допълнителна помощ за отделни проекти, е, които ще се осъществат в е, Тунис в подкрепа на демокрацията. Тази година ние предвиждаме още 70 милиона евро за Тунис и в светлината на неодавнашните събития преразглеждаме приоритетите, за да можем да финансираме наистина онези инициативи, които са най-спешни. Необходимо е също така да подпомогнем е, страната да създаде онези институции, които са предвидени от е, Конституцията, като същевременно е, се премине и към процес на децентрализация на управлението на страната. Необходимо е да се осигурят условия за допълнителни инвестиции, за да могат чуждите предприятия да навлезат в Тунис и да да предоставим необходимата експертна помощ, от която Тунис се нуждае. Ние имаме привилегировано партньорство с Тунис. Ето Тунис иска да се възползва от възможностите, които предоставят нашите политики и програми е, в рамките на партньорството в областта на обучението, обмен на е, научни работници, е, студенти и също така в областта на селското стопанство, което отрасъл, който от огромно значение за страната и аз работя в тясно сътрудничество с моя колега, натоварен с този ресор терор, терор, терор, тероризмът се опитва да играе на страха. За да се бориме с този страх, ние трябва да бъдем амбициозни, творчески настроени и да помогнем на тунизийския народ, за да може наистина нещата да се променят. Благодаря, господин Хан. А сега от името на политическите групи давам думата първо на НП. Господин Галер. комисар. Господин комисар, искам сърдечно да ви благодаря за вашето изказване. Също така и за работата, която ние като Европейски съюз, като комисия, вършим в Тунис. Първо искам да изразя ужаса си във връзка с нападенията в Асус, в музея Бардо, так, искам да изразя съчувствието си към близките на загиналите. Тук имаме повод е, да подпомогнем тази млада демокрация с всички налични средства. И го правим. Аз самият, още през 2011 бях главен наблюдател на ЕС там и работих заедно с представители на Европейския парламент по време на вторите демократични избори установихме, че тунизийците искат тази демокрация. Това не са екстреми, екстремисти, въпреки че прагът за влизане в техния парламент беше много нисък. Се оказа, че тунизийците не искат екстремизъм и ние трябва да ги подпомогнем в тези усилия. За мен е важно да проверим и някои допълнителни аспекти. Искам да го обсъдите с госпожа Могерини. Знаете, че имаме една граница между Тунис и Либия. Тя сега е малко изместена от към, към тунизийската граница и чака по-добре дни, по-добри дни. Ако можем да проверим дали не можем да направим една европейска мисия, CSTP е мисия от страната на Тунис, за да можем да спрем притока на терористи и на други такива елементи. Защото атентаторът от СУС е обучаван в Либия, също така и тези, които нападнаха музея Бардо можем да помогнем в тази област и за това ви моля дали такова нещо би било възможно. Благодаря. Благодаря. Сега от името на социалистите и демократите господин Питела. Господин председател, уважаеми господин комисар, скъпи колеги, бих искал да изразя от името на моята група събелезнованията на близките, на жертвите и на целият тунизийски народ. Тези атаки имаха за цел да унищожат героическата воля за свобода на тунизийския народ. Тунис е чудесен пример за държава, участва в арабската пролет – арабската пролет, която така и не бе призната от въоръжените терористични групировки. Не можем да въоръжаваме тунизийския народ, не смятам, че той го заслужава. Просто трябва да подкрепим крехкия политически преход в Тунис. Господин комисар, както вие, така и госпожа Могерини, трябва да приемете морално и е, морален и етичен ангажимент да направите нещо конкретно. Нуждам се от истински план Маршал за Тунис. Тунис бе засегната там, където беше най-уязвима, именно туристическия сектор. Случващото се в Тунис е от съществено значение и отношенията ни с тази държава са важни. Не можем да отстъпваме пред терористите. Необходимо е да продължим нашата евростратегия. Именно това е смисъла на нашето предложение. Нуждаем се от план Маршал. Социалистите и демократите приканват госпожа Могерини да се ангажира да изготви такъв план. Това е едно велико предложение и очакваме конкретни стъпки. Благодаря ви. Една минута най-каре. Господин председател, терористичната атака срещу в Тунис 38 души загинаха, много от които мои сънародници, британци, може би някои от моят избирателен окръг. Аз това стана ня... няколко месеца след като бе варварски нападнат и Националния музей в Тунис. Страна, в която идват много западни туристи. Тунис, която беше секулярна държава, сега има нужда от нашата помота. От изгонването на дългогодишния диктатор 2000, през 2011 година Бен, Али доведе до една плуралистична, до едно плуралистично управление. Сега Тунис има нужда от наша, нашата помощ. Туризма е представлява повече от 20% от БВП на страната населението е младо. Необходимо е да подпомогнем страната, за да може тя да се бори с радикализма и да предотврати евентуални терористични атаки. А сега давам думата на госпожа Десърне. Е, е, Уважаеми господин комисар, всички казваме едно и също и това е напълно разбираемо. Ако терористите два пъти за три месеца удариха в Тунис, това е защото а, младата демокрация в Тунис върви добре. Чисто и просто демократичният процес върви добре и именно него визираха терористите. Разбира се, Европейския съюз трябва да помага още повече на Тунис и на тунизийския народ. Трябва да помогнем на тази държава не само по отношение на сигурността, но и по отношение на граничния контрол с Либия трябва да помогнем и за миграционния поток. Заедно с Тунис трябва да подложим на контрол този миграционен поток. Европейския съюз трябва да помогне на Тунис и в економически план. Вие казахте, че трябва да се дадат съответните финансови средства. Необходимо е да се разработят и устойчиви във времето проекти. Ще се развие и а, партньорство, ще има и търговско споразумение. Всичко това ще бъде в полза на Тунис. Ще бъдат запазени отрасли, като например селското стопанство и други, които са важни за Тунис. Европа трябва да бъде до Тунис и до неговия народ. И това не подлежи на съмнение. Благодаря. То, για την Ευρωομάδα της Αριστεράς, то λόγο... Сега, от името на левите, господин Фер... Господин... Благодаря, господин председател. У- ужасът още веднъж има свое лице в СУС три месеца след атаката над музея Пардо тури, туристическите мишени и туризма, който е, е наистина жизненно важен за Тунис, станаха а, мишена на, терори, на терористите. Теро, дем, дем, демокрацията се развива в Тунис и терористите искат да е, задушат тази демокрация. Тунис има нужда от нашата помощ в борбата за тероризма, но също времено не трябва да разклащаме е, уязвимите и крехки устои на демокрацията и перспективите за младите хора. До сега Тунис получи много малко помощ. По-голямата помощ бяха всъщност заеми, които само доведаха до допълнителна задлъжнялост. Економическата криза е все по-голяма и тя води до отчаяние. Крайно е време да бъдем на висота. Господин комисар, ако вие сте тук, за да ни чуете, добре, слушайте ни. крайно, крайно време е да бъдем на висота, да поставиме нашите споразумения на нови основи, да помислиме за преструктуриране на дълга или дори до временното му замразяване да се помогне на най-бедните региони чрез истинско партньорство. Реформите трябва обаче да почиват на все по-вече демокрация и помощ от европейските предприятия. Трябва да помогнем на е, Тунис. Това е спешно. Благодаря. Кирил Себастия. От името на зелените, Себастия, минута и половина. Благодаря, господин председател. Искам да използвам възможността да говоря от името на близките на, тези, на жертвите на тези атаки в Тунис. Бил съм в Тунис заедно с колеги, които говориха тук. Имаше свободни избори, свободна кампания с надеждата, че нещо ще се промени. Имахме срещи с много кандидати и с днешния президент Каид Саби. Арабската пролет се състои от много части, а действителната пролет я видяхме само в Тунис. Там имаше борба и то успешна с един а, тираничен режим. Тунизийците обаче се чувстваха сами в един много труден регион, пълен с беженци от Либия, с терористи. Какво направи Европа за това? Парите дадени на Тунис, за да се подпомогне е, развитието, са смешни. Тунис има нужда от спешна подкрепа в областта на сигурността, за да може да се постигне стабилна ситуация, трябва да се подпомогне економиката, трябва да се подпомогнат младежите, които са особено уязвими. Тунис е единствената държава, която може да се превърне в истинска демокрация и ние можем да станем един предпочитан партньор в този регион, регион към който не гледаме достатъчно. Имаме нужда от един много ясен договор с Тунис, защото това, което става в Тунис, ще си ни се върне и на нас. От името на политическата група Европа на свободата и директната демокрация, господин Хесталт. Благодаря ви, господин председател. 28 загинаха в Бардо, 38 в СУС. Целта на тези терористични атаки, разбира се, беше да се постави на колене туризма. Това беше ключов економически сектор за Тунис. 17% от брутния му вътрешен продукт. Тунис не разполага с а, а, големи количества горива. Тунис е уникален случай, а, защото там имаме. Е, това е единствената държава, в която демокрацията а, се възцари а, това не е държава като Либия или Сирия, които са в постоянна война. Тунис също а, се насочи срещу терористите. Тунис може да слуши за пример в много отношения. Там се съчетават демокрацията и исляма. И именно това притесняваше терористите. Там, където е развит туризма, има много западно европейци, но това е само по бреговете. Иначе има много бедност сред населението, а сред бедните лесно се набират терористи. Съгласен съм с казаното от господин Питела. Нуждаем се от план Маршал. Не можем да се задоволяваме само с някои важни сектори, като сигурността, а, нуждаем се от план, който да има економическо и социално измерение. Този план трябва да бъде едромащабен. Ако не намерим решение на този проблем, няма да откликнем на нуждите на Тунис. Не трябва целият Магреб да затъва в интегризма. Всички политически сили, които участваха в наблюдателната мисия, смятат, че това ще ни помогне. Трябва да се прекъсне тази злостна верига и да помогне на тунизийския народ. Благодаря. Нам си лепто, кирош Бей. Господин Бей. Благодаря, господин председател. Разбира се, първо мислиме за жертвите в Тунис, но аз приветствам и решенията на тунизийския президент, който дори преди да обяви спешно положение, затвори 80 салафистски джами. Защо нашите правителства не последват този пример? радикалните проповедници, които бяха забранени от Велбен Алип, сега нападат персоналният кодекс, който превърна тунизийските жени в равни с мъжете. Днес от Тунис обаче заминават най-много джихад, джихадисти, които попълват редовете на, на бандите в Сирия и Либия. Тунизийски граждани е, са част от е, ислямската държава. Въпреки, въпреки ИДИЛ и въпреки всички, всички, всички, всички мерки а, в, в, в Тунис радикализма се развива. Аз бях през октомври миналата година наблюдател на е, изборите в е, страната. Ислямската партия постепенно напредва и заема позиции в е, обществото, под, подкрепяно от мисулманските братя. Ми, може би беше грешка да бъде деституиран Бенали, тъй като а, не, не, не, негови режим се бореше с ислямистите. Господин... My, I will start by... Господин Бостинаро, ще започна като изразя и моята солидарност и симпатия към тунизийския народ и също да изразя своите е, своята съпричастност на засегнатите семейства от е, серията трагични терористични атаки. Тунис е най-добрият пример за демократичен преход след арабската пролет. Но тя е и най-добрата мишена за тези, които имат интерес от дестабилизация, които искат, е, които не желаят демокрацията и мусулманската вяра да бъдат съвместими. Тунис изпълнява своите цели за развитие и стабилност. Тя има нужда от много повече подкрепа днес, когато специално се се, терористите се прицелват в чуждестранни туристи, за да подкопаят туризма в страната. Тя се нуждае от масивно економическо, финансово и техническо подпомагане. Тунис и както каза моят колега Джани Питела, тя се нуждае от специална програма. Като помагаме на Тунис, това ще означава, че ЕС ще има полза от това, защото стабилен, демократичен и демократичен а, Тунис може да бъде и вдъхновение за държавите в региона. Държавата има нова конституция, но все още е малка и недостатъчна. Господин комисар, това е важно и за вас, и за върховния представител. Трябва да се предоставя техническа помощ в създаване на капацитети и борба с тероризма в Тунис. Трябва да помислите да върнете активите на Бенали, които са разпределени в банките на различни държави членки в техните финансови системи. Благодаря. Сега давам думата на Фрау Шаке за минута и половина. Господин председател, уважаеми колеги, като чувствителен човек аз бях ужасена от ужас и тероризма в Тунис. Моите съболезнования на близките на жертвите. Ние живеем в взаимозависим свят. Въпреки нашата печал от тези терористични атаки, не трябва да ги забравяме. Трябва да работим усилено, за да може Тунис да бъде пример за една успешна история. Пример за това как от диктаторски режим може да се премине към отворено общество. Това Преминаваме към справедливо а, общество, което ще постигне своите а, стремежи. А, пътя не е лесен. Имаше млади хора, на които им беше омръзнал от злоупотребата с вас, от корупцията, от а, липсата на защита на човешките права. И това не трябва да се забравя. Тунис ще бъде високо ангажиран партньор и ще трябва да работи, за да доизгради демократично и отворено общество. Това е пълната противоположност на догмата на политическия ислям, който проповядва насилие. Аз лично не искам да мисля за подкрепя на Тунис. Нека да помогнем на Тунис да изгради собственото си бъдеще, а ние да бъдем негов партньор. Ще има споразумения, преговори, извинете, за търговско споразумение и се надявам, че те ще доведат до по-отворено и демократично общество за всички тунизици и най-вече за младите хора. Благодаря. Благодаря ви, господин Панцери. Грация, президент. Благодаря, господин председател. Отвъд болката, отвъд траура, отвъд отвъд нашето недоумение. Бяхме свидетели на терористични атаки, които доведаха до въвеждане на извънредна ситуация в страната. Това обаче изисква допълнителни мерки за сигурност, но същевременно и потискане на някои демократични права. За това ние трябва да помогнем страната за укрепване на демокрацията и най-вече за нейното социално и економическо развитие единствения начин за борба и за спиране на тероризма. Попоели сме някои ангажименти, но днес трябва да отидеме по-далеч, много по-далеч. Вие го споменахте амбициозни програми, но не виждам къде е амбицията в тези програми. Нашите, нашата финансова помощ е, е равна на тази, която е, предоставяме на Украина. Ако наистина искаме да помогнем на Тунис, трябва да бъдем на висотата на нашите желания. Е, защото това ще бъде добре за стабилността в региона и за нашата собствена сигурност. Благодаря ви. Госпожа Валентина. Ефаристо, президенте. Примеро, мис кондоленциас а лас виктимас и ми кондена мас абсолюта. Благодаря, господин председател. Искам да изразя своето съчувствие към близките на жертвите. Какво става в една държава с културни и религиозни традиции, за да може един млад инженер, който влезе в този джихадистски кръг, какво става? Защо толкова много хора са отчаяни? Явно стратегията за сигурност е от голямо значение – Явно всичките усилия не са достатъчни. Ако Тунис не постига растеж, демокрацията няма да може да бъде засилена. В Тунис трябва да има економически растеж и тези малки финансиращи програми могат да помогнат. Ако там имаме демокрация, която триумфира в рамките на това, което наричаме арабска пролет, ние трябва да действаме. Президентът каза, че а, една птичка пролет не прави, обаче може да се окаже, че в Тунис няма изобщо да има птички. Благодаря, господин Пайньо, за една минута. Уважаеми господин председател, скъпи колеги, за пореден път Тунис е изправен пред ужаса заради тази терористична атака, която отново удари. Трябва да препотвърдим това, което вече правим, а именно ние сме солидарни с тунисийския народ. Трябва да се възползваме от тази дискусия, за да кажем какво ще направим конкретно в подкрепа на Тунис, нашия съсед. Смятам, господин комисар, че най-напред трябва да дадем възможност на обям Либия да се върне в а, а, Тунис, за да може а, Тунис да не се превръща в буферна зона за Либия. На следващо място трябва да финансираме, както каза господин Панзери, да финансираме Тунис. В новата ни европейска политика за съседство трябва да отделим съответното финансиране. Това са двете оси, по които трябва да работим, господин комисар. Само така, най-накрая, ще можем конкретно да изразим нашата солидарност. Солидарност, придружена с действия. Благодаря. Благодаря. Сега давам думата на госпожа Гомеш. Благодаря, господин председател. Тероризм още веднъж в още веднъж тероризмът застраши е, зараждащата се демок, демокрация в Северна Африка. В е, Тунис бе убита и една португалка. тероризма не познава граници. Набират се терористи навсякъде, защото има безработица, защото няма стабилност защото Европа допринася до известна степен за това. Трябва да се бориме срещу ислямската държава, но не само в Ирак, в Либия. Трябва да подкрепиме Тунис. Е, правителството, което дойде на власт следствие на демократични избори, трябва да даде бъдеще на младите. Трябва да подкрепяме и силите на реда и ем, бреговата охрана. Трябва да намериме начин за да помогнем на бежанците и да се пребориме с трафикантите на хора, които всъщност се подхранват от тероризма трябва да помогнем на Тунис за по-добра стабилност, за повече, за економическо и социално развитие. Благодаря ви, госпожа Гил. Uh, трябва да кажем, че атаките в Туни засегнаха повече европейски граждани, повечето британци, а някои и от моята родна държава. Трябва да си спомним и атаките в Лондон от 2007 година. Изказвам моето съчувствие към близките на жертвите и към туни, туни, народа на Тунис. Видяхме, че за няколко месеца това се случи два пъти. Тунис е пример за други държави в региона. Ето защо трябва да изпълним нашите ангажименти още повече. Първо, трябва да проведем диалог е, за борба с тероризма с Тунис, така че Тунис да може да постигне най-високите международни стандарти. Да обясним как можем да помогнем за предотвратяване на тероризма. Това е и задачата на комисията. Туризмът създава много работни места на второ място е в страната. Трябва да се вземат мерки за сигурност в този сектор, не само за европейците, а и за тунизийците. За една минута Яла Сендър, заповядайте. Благодаря ви, господин председател. И аз бих искала да изразя а, своята съпричастност към семействата на близките, а, към семействата и близките на а, жертвите. А, моята съпричастност и към целият тунизийски народ и по принцип към всички, които загинаха по време на терористичното нападение в СУС. съпричастността ми отива и при тези, които със собственото си тяло са се опитали да защитят другите на плажа. Тунис е пример за зараждаща се демокрация в арабския свят. Тунис успя да проведе успешни и мирни реформи. Хиляди млади хора, мъже и жени, стават джихадисти, при положение, че същите те през зимата на 2010 година и през пролета на 2011 година се опитаха да е, изградят наново своята държава. Какво направи Европейския съюз? Нищо. Нищо в сравнение с помощта, която оказваме на други региони по света. Но от Тунис зависи и нашата сигурност. Тези млади хора се нуждаят от нас. Ние трябва да им помогнем, да помогнем на тях и на демокрацията, която градят. Затова се нуждаем от шокова програма, която продължаваме да очакваме от ваша страна. Благодаря ви. Сега преминаваме към процедурата по привличане на внимание. Имам три желания за изказване. Мисля, че първият оратор не е в залата. Преминаваме към останалите двама. Господин Мариасас. Η δική επίθεση στην Τινησία συγκλώνησε τις ευρωπαϊκές κοινωνίες και ιδίως το Βέλγιο και τη Γαλλία. Ταυτόχρονα... Преди всичко, тези терористични атаки разтърсиха Франция и Белгия. Тунис трябва да въведе един вид извънредно положение, но това ще доведе до сериозни проблеми за демократичното развитие на тази държава. Европейският съюз задължително трябва да има стратегия за борба с джихадистите. Европейският съюз трябва да подпомага в економическото развитие на Тунис. Ние трябва да идентифицираме корените на проблемите в този, региони, в този регион. Вероятно си спомняте за Бен Али, диктатора на Тунис – 23 години ръководеше държавата и беше любимото дете на Международния международен фонд. Тоест основният проблем е съкръщаването на дълговете към МВФ и другите държави. Благодаря. За една минута Якоб Чеч. Благодаря, господин председател. Тунис не е избрана случайно за този терористичен акт. И не случайно туризмът беше засегнат от това престъпление. Имаше много невинни жертви, имаше много семейства, и ние, разбира се, искаме да изкажем нашата солидарност с тях и към цялото население. Господин комисар, трябва да направим всичко възможно за създаване на свобода и стабилност в Тунис. Това изисква различни видове помощ. На първо място институционална помощ и мерки за сигурност, но трябва да направим и повече, защото Тунис е държава, която може да служи за пример – и за това, което не е вървяло както трябва след арабската пролет. Тунис е добър пример и нека заедно да го запазим и да помогнем държавата както можем. И сега от името на госпожа Могерини, комисаря Хан, има думата, заповядайте. Благодаря, госп... Благодаря господин председател. Благодаря за дебата. Искам да ви уверя, че Тунис заслужава нашето внимание и го получава. Нямаше нужда да има такива ужасяващи терористични атаки. тунизийското правителство веднага, веднага му приложих, предложихме помощ, за да покажем нашата солидарност и да покажем на европейските граждани, че въпреки всичко могат да отидат в отпуск в Тунис. Разбира се, в момента правителството е много заето с текущата ситуация, но ние наистина им показахме, че ги подкрепяме. Аз също споделям вашето мнение за нещо като план Маршал, за едно обобщение – но не става дума само за Тунис, а и за други държави в съседство. Те също са потенциални кандидати е, за един, така да се каже, актуализиран план Маршал за 21 век. Това може да бъде обсъдено с службите, с Световната банка, така че да подготвим една основна схема, за да можем да окажем съответната помощ, ако има такава нужда. Индонезия, например, ние се опитваме, те се опитват да се докопат до средства и съответно ние имахме възможност да обсъдим това в рамките на политиката по съседство. Трябва да се гарантира стабилност в региона, за да можем да гарантираме това, трябва да бъдем гъвкави по отношение на финансите и институционализацията. Моята молба към вас е, че имаме нужда от тази гъвкаво, за да създадем стабилизация. Да ни, искаме да ни помогнете в този процес. Въпросите по сигурността аз ще взема всички ваши забележки. Знам, че госпожа Могерини Върховният представител също ще работи по този въпрос и тя също търси възможности да се справим с оглед на ситуацията в Либия също. По отношение на вашата молба Тунис да влезе в дневния ред на следващия съвет на 20 юли, тунизийският министр Таебе Куш ще бъде на обяд с нас тогава. Това е обичайният формат, където наистина могат да се проведат интензивни разговори. Благодаря ви. Това приключваме дебата.